Buon pomeriggio a tutti. Добър ден на всички. Ще започнем работа, като приветстваме преди всичко госпожа Сабин Нарвен, белгийски министр. Бивш председател на съвета и така, първа точка, приемане на дневния ред. Ако няма възражение, той се счита за прият. След това одобрение на протоколите от заседанията 15 и 18 ноември, 30 ноември, 1 декември и 9 декември. Ако до края на заседанието не се направят бележки, тези протоколи се смятат за одобрени. Е, днешното заседание се излъчва по интернет канала. А сега ще преминем към размяната на мнение с госпожа Ларвели от името на комисията. Е, благодаря на госпожа Ларвели за извършената работа през тези плодотворни 6 месеца. А сега ще ви дам думата, за да изложите резултатите от Белгийското председателство. Имате думата, госпожо Лоре. Благодаря много, господин председател, дами и господа. Белгийското председателство, както знаете, приключи в края на декември и смятам, че по няколко теми постигнахме напредък няма да припомням, че Белгийското председателство се вписва в тройното председателство и с осигурена приемственост между испанското и унгарското. Белгийското председателство се вписа в един особен а, период, когато се прилага вече Лисабонския договор и сме в процес на съвместно взимане на решение. Благодаря на Пауло за отличното ни сътрудничество през отминалите 6 месеца. Ще се спра на 6 точки, особено важни за нашето председателство. Реформата на ОСП. Знам, че вие усилено работите по тази тема и наистина трябва да се постигне напредък по този въпрос и Белгийското председателство подготви работата, извършена от комисаря и чухме неговите заключения в края на миналата година. През септември на нашия съвет Пауло присъства успяхме заедно да работим по няколко точки, по които успяхме отново да потвърдим важни, е, според мен, приоритети. Припомнихме нашето желание, може би това сега звучи е, странно, но е важно да бъде подчертано, препотвърдихме а, нашето желание за една силна и амбициозна обща селско-стопанска политика. Припомнихме и нашето желание тази политика да се основава на два стълба. Първият стълб изцяло финансиран от ЕС, обхващащи мерките, свързани с пазара, безопасността на храните, както и други цели, свързани с климатичните изменения и втори стълб, който според нас трябва да бъде по-гъвкав. И разпределението на компетенциите на правомощията между тези два стълба трябва да бъде по-добре определено това разделение. Втория стълб е, предоставя е, гъвкавост на държавите членки, така че да бъдат отчетени техните специфики. Тук имаме съфинансиране. Е, разгледахме също така и нестабилното състояние на пазарите, променливите цени, променливите доходи. И по-голямата част от държавите членки подчертаха, че реформираната общо селско-стопанска политика трябва да даде възможност за по-ефективно противодействие на кризните елементи, по-сигурни доходи за производителите. Т.е. да бъде товладени тези колебания. Ако производителите отговарят, изпълняват съответните критерии, свързани с опазването на околната среда, климата, тогава ще бъде свито това колебание, тези изменения. След това комисаря облече във форма тези предложения а, и а, след това обсъдихме повечето от нас. А, имаше голяма степен единодушния по основните а, приоритети, по първата цел а, безопасността а, на храните и резултатите от нашия съвет на 13 декември. А по другите две цели продължаваме да работим. А, това, което се случи през декември, е особено важно. И а, господин Тарабела, господин председател, наистина, ако и вие смятате да работите по това, тази концепция е важно за вас, проведе се един работен обяд по активното замеделие Имаше дискусия по този въпрос и се събраха много предложения, колкото държави членки, толкова предложения. Почти всички признават, че това е едно интересно понятие. Естествено, определянето му е доста по-сложна задача, но така или иначе проведе се такава интересна дискусия. Втората важна тема а, млякото, тук 75% от гласовете бяха за, одобриха заключенията на съвета от 27 септември. Белгийското председателство постави акцента на, по същество. Тоест, не искахме 100% мнозинство за приемане на заключенията, но искахме да се получи заключение текст, който беше прият от 75% от а, участващите. По прилагането на тези заключения на групата на високо равнище на 13 декември беше обсъдено това и можем да кажем, че бяха доста добре приети. Разбира се, дискусиите продължават по договорната страна на нещата, процентно, групирано производство. Така или иначе трябва да напредваме в преговорите, като производителите имат по-значителен глас Текста на комисията се получи на 10 декември, а съвета беше на 13, така че за съжаление не можахме да навлезем подробности по темата качество. Това наистина нещо изключително важно, свързано с качеството на земеделската продукция, на, земедел... на продуктите и е, отчита се и предложение за нов стандарт е, при пускане на пазара. Трябва да има отраслови стандарти също така. Предлагат се и нови е, основни насоки, по-добрите практики а, доброволното доброволното използване на системата за сертифициране и етикетиране. Така или иначе това е включено в целия пакет качество. По това също, както казах, се а, проведе дискусия и се даде възможност на Унгария да напредне също. Следващата тема euh, по повод на лудата крава и тук през ноември, на 29 ноември, единодушно приехме заключенията по СЕК така че да се адаптират законодателните мерки към реалните рискове, което е особено важно за доверието в Европейския съюз. Пета тема, може би не е толкова забавна за Германия. Така или иначе, това беше нещо важно при прилагането на Лисабонския договор и за съжаление, има и аспекти, по които искахме да се напредне по-значителна степен, но а, това не беше осъществено. Първият такъв, а, първото такова а, досие е свързано с ГМО. Предложението на господин Дали беше доста хладно прието от Европейския съвет. толкова хладно и резервирано, че на практика не можа да се, да се разработят тези предложения. Мисля, че и в парламента е проведена подобна дискусия. Последната тема, по която искахме да напреднем, но за съжаление реших да не го вписвам в дневния ред на декемврийската сесия, на декемврийския съвет. Това е подпомагането на най-бедните слоеве. И когато представих програмата на Белгийското председателство в Ла Илп, е, предложих това. Помъчихме се да е, деблокираме ситуацията, но така или иначе щеше да има блокиращо мълцинство и а, е, за това ние не напреднахме. Знам, че парламента особено внимание отделя на този въпрос. С а, комисаря също съм се опитала а, да обсъдим въпроса. С чрез финансиране. Той така или че не искаше да направи тази крачка напред. И наистина тази последна точка според мен е жалко, че не можа да бъде класната напред. Социалното въздействие на ОСП. Това, господин председател, накратко мога да а, изложа, а, като разбира се с а, радост и удоволствие ще отговоря на всички въпроси, ще се вслушам във всички мнения, които ще бъдат изказани тук. Сабине, да веро, грация, пер, Благодаря, Сабин. Благодаря за вашето изказване. А сега ще започнем, давайки думата на координаторите, а после на всички останали. И така, първо координаторът е НП. Благодаря, господин председателю, благодаря, госпожо министър, за изложението, което направите, отнасящо се до белгийското председателство. Вие назовахте редица теми, които са били засегнати по време на а, белгийското председателство. И като си има предвид а, ситуацията в Белгия, похвално е, че а, по вашите действия по нищо не личи, че е имало някакви проблеми. Това трябва да го признаем. Сега вие засегнахте въпроса с общата селскостопанска политика. Обосновахте се много добре, защо има нужда от ОСП, че това е важно за продоволствената сигурност. Не споменахте също. Това е една много важна тема, която трябва да обсъдим и в широката общественост. Вие казахте, че имаме нужда от ОСП, имаме нужда от съвета, от парламента, от едно съответно финансиране на тази политика. Говорихте за разграничение между първи и втори стълб и казахте, че трябва да има ясно разделение между тях. Също казах, че трябва да се създаде една система, така че втория стълб да бъде по-гъвкав. Аз съм докладчик по тази аграрна реформа. Водил съм много разговори по този въпрос. Десетилетия наред се занимавам с земеделската политика. Тя ме интересува до голяма степен и сега виждам, че се водят като водя разговори с 27-те държави членки, виждам колко големи са различията между държавите членки, ето защо ще имаме нужда от гъвкавост. Не може Брюксел да налага на 27-те държави членки какво трябва да правят. Няма едно единствено решение или един единствен инструмент, който да се прилага към всички. Относно втория, втория стълб, трябва да му се обърне внимание, трябва да се види кои мерки са важни в рамките на този е, стълб. Друго, което ме интересува, е, иначе няма да губя времето на колегите, относно е, темата свързана с колебанията в цените на земеделските продукти – Имате ли някаква представа как може да се а, включат някакви ограничения? Господин Саркози а, се изказа миналата седмица съвсем конкретно и ясно по този въпрос. Ще сме ви благодарни, ако имате собствени а, идеи. Ще сме ви благодарни за всек, всяко едно предложение, така че ние да можем да го включим в нашия доклад. Благодаря ви. Grazie Albert. Luis Capola Santos, del Благодаря, господин Капола Сантос. Е, Министра, também Благодаря, господин председател. Аз също искам да ви поздравя за великолепно свършената работа и да ви пожелая здраве. Успех във вашата бъдеща дейност. Разбирам, че а, относно фермерството определено има още какво да се желаем. А, въпреки кризата, с която трябваше да се справим през изминалите 6 месеца, смея да кажа, че що се отнася до европейската сълскостопанска политика, периодът беше добър. Това е свързано също и с а, последните заключения с, на, а, относно сектора за млякото и млекопроизводството. Този въпрос, както и други, бяха част от успешните преговори по време на бългийското председателство. Тук се присъединявам към казаното от колегата Дес. Мисля, че ако тук, в момента, имаме тежки времена, времена на промени, ние трябва да сме способни да адаптираме тази политика, която е историческа европейска политика, и да продължим да а, я модифицираме при бъдещите промени. Така че предполагам, че бъдещите промени ще останат за вашите унгарски колеги но все пак искам да призная, наистина Белгийското председателство осъществи страшно много за селскостопанската политика и ви желая всичко най-добро за бъдеще. Grazie Luis, la parola a George Lyon, coordinatore. Благодаря, Луис. Джордж Лайон. Uh, you, uh, uh, to... Благодаря, господин председател. Искам да поздравя Белгийското председателство. То беше едно много успешно председателство. Работата беше много добре, която свършиха те последните 6 месеца. И бяха е, постигнати успехи по редица въпроси. Беше публикувано и съобщение на комисията, свързано с ОСП. Това също беше напредък. Съвета по земеделие ще постигне съгласие тази седмица. Някои въпроси, по които може би може да изкажете вашето мнение. Дали съвета е за една цялостна реформа или по-скоро иска да се запази статуквото относно финансовите и бюджетните аспекти. Ще има голям натиск, свързан с финансирането на ОСП 2013-2012 година. Трябва да мислим сериозно как ще се справим с този въпрос, как ще сформираме нашата политика. Може би трябва да има един по-целенасочен подход. Също така трябва да се вземат предвид аспектите, свързани с териториите, които са в неравностойно положение. Трябва да се обърне внимание на устойчивото земеделие. Отделните аспекти на земеделската политика трябва да имат допълващ се характер, не трябва да си противоречат. Ние имаме една много важна роля, която трябва да изиграем успешно. 50, с 50% ще се увеличи населението през следващия период. Това ще увеличи и потреблението на продукти. Разбира се, имаме нужда от ефтина енергия, за да се увеличи производството, но трябва да се съобразим и с целите, които сме си поставили, свързани с измененията в климата. Така че ние трябва да се стремим да създадем една по-конкурентоспособна земеделска политика, но и в същото време тя да е устойчива. Така че тези два аспекта да се допълват. Мартин има думата. Госпожо министър, Искам да се присъединя към похвалните слова, които отправиха моите колеги към вас. Млечната криза се успокои или беше превъзмогната в края на годината. Това е един добър резултат. Ще се спра отново на темата за млякото, защото смятам, че предложението на комисията, което беше изготвено, има да се дадат повече права на пазара, повече права е, за земеделските стопани. Но е, смятам, че това предложение не е достатъчно всеобхватно. Липсваше му малко дързост, така че да се насочи конкретно върху проблема, да, да назове нещата с истинските им имена, да каже, че проблемите трябва да се разрешат. Трябва да се, да, да се предостави голям дял на земеделските производители, производителите на хранителни продукти, но това не се случи. Миналата година беше доста изненадваща за редица от нас и се случиха неща, които ние не очаквахме. В крайна сметка Политиката, която се провеждаше, не беше а, е, конкретна, но от една страна в парламент имахме възможност да се съберем, да обсъдим този въпрос е, и да видим какви рамки а, е, трябва да постави комисията с това предложение, което беше изготвено. Трябва да има нова обосновка за земеделската политика, за зелената економика и така нататък. Какви възможности се предоставят? И да се попита защо от една страна а, трябва да изготвяме предложения за реформи, а от друга страна а, не се предоставят необходимите финансови средства и колко е сериозно положението в отделните държави членки и до каква степен те ще а, разполагат с финансови средства да финансират ОСП. Когато говорим за обща селско-стопанска политика, тогава трябва да видим, че много а, държави не разполагат с достатъчно възможности и трябва да се види какво искат всъщност държавите членки. Могат да се правят разумни и удачни реформи само когато те са подплатени с съответните финансови средства. На следващо място. Трябва да продължим да работим заедно. Много колеги казаха, че темата с продоволствената сигурност ще играе изключителна роля през следващите години. И това е една тема, с която трябва да се занимаем, е темата с спекулациите. Именно спекулациите с хранителни продукти, спекулациите доведоха до разрастването на тази криза. И съвместно в рамките на Европейския съюз да поставим едни рамки. Е, основите, които постави френското председателство са а, важни и интересни. Можем да надграждаме над тях. крайна сметка Европейския съюз може да направи а, много неща, да преприеме много мерки, но това е един въпрос, който трябва да се засегне на глобално ниво. На следващо място. А, политиката свързана с генните технологии. Може би да ни, да, да ни обясните каква е позицията в а, съвета, каква е позицията на мнозинството. Говори се за разрешителни, за... Това е една политическа, но и правна дискусия. До каква степен един общ пазар е съвместим с въпроса с ренационализирането. И така, каква е позицията на е, съвета, бихме искали да знаем. Това ще е една много интересна дискусия, която ще се води през следващите месеци. Въпросите, които поставихте тук, е, засегнахте тук е, във вашето изказване, ще доведе до една интересна дискусия. И искам да ви благодаря още веднъж. Благодаря, Мартин. Сега Лоренцо Фонтана има думата. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на госпожа министъра за това, че е сред нас и я поздравявам за извършеното през изтеклите 6 месеца. Нашата гледна точка е следната – ние се е, нуждаем от политика, която отделя нужното внимание на качеството. И е, имахме доклад по този въпрос, господин Скота, и въпросът ми е как е, виждате е, в близко бъдеще е, въпросите, свързани с етикет, етикетите. И е, както и вноса в Европа. Знаете, че се внасят стоки в Европейския съюз, които не отчитат, не спазват изискванията и критериите. Това нарушава нашето законодателство и в бъдеще при тази сложна система на нелоялна конкуренция има опасност да бъде унищожена нашата продукция. Това бяха моите въпроси и благодаря отново. Благодаря, Лоренцо. А сега господин Откинс. Ja, paldies priekšsēdētāji. Es arī piekrītu тем колегям, къс е прекше устаяс. Благодаря. И аз съм съгласен с преждеговорящите. Оценявам извършеното от бългийското председателство в областта на селското стопанство. Имахме тежко полугодие с а, суша, с а, пожари, с наводнения и съответно трябваше да положим доста усилия за да можем да, да стигнем до една по-успешна ситуация. Белгийското председателство изигра своята роля, за да има широк дебат относно бъдещето на ПАК, на ОСП и а, ориентацията която вече съществува в Европа, вече се развива много добре. Така че е, смятам, че трябва да продължим да поддържаме първи и втори стълб, като втория стълб трябва да е по-демократичен, по-гъвкав относно отделните държави членки. Не е лесно, разбира се. Това е въпрос за бъдеще това засяга директно въпросите с цените на хранителните продукти в магазините. Имаше обещания, имаше опит да анализираме хипермаркетите, супермаркетите и разбира се, имаше и спекулации, които увеличават цените на хранителните продукти. Нека да вземем предвид литовския пример. Имахме увеличение на някои цени с 20-30%. Искам да видя една по-конкретна позиция, особено на края на вашето председателство каква е вашата окончателна позиция относно ГМО-тата и директните плащания. Каж... Дайте ни някаква надежда и кажете какво сте извършили. Благодаря. Благодаря. А сега ще дам думата на Сабин Ларуел, за да ни даде един пръв отговор на въпросите на координаторите. Имате думата. Благодаря, господин председател. Ще отговарям по теми, няма да отговарям на всеки от конкретните въпроси. Благодаря за вашите пожелания, за вашето насърчаване. Аз смятам, че наистина трябва да продължим да работим а, така съвместно парламент и съвет. Благодаря ви за всичко, което казахте. Относно досието, за което говорихте. Най-вече тук говорим общо за ОСП. Някои е, казват дали първо трябва да дефинираме бюджета и после да говорим за ОСП. Мисля, че ако изберем тази опция, а, в случай веднага други ще кажат, не трябва ли първо да дефинираме ОСП и после а, бюджета. Тук стигаме до проблема за кое по-старо яйцето или кокошката. Единственото, което знам е, че ако чакаме бюджета преди да дефинираме големите цели на ОСП, а, такъв случай даваме допълнителен аргумент на тези, които не искат да има такава амбициозна политика. Има и такива хора, да ви кажа. Да, а, даваме им възможност. Не искам, разбира се, да цитирам отделни хора. А, знам, че има подобни. М- противници на ОСП в много правителства. Та тези хора ще, веднага ще урежат бюджета. Но ако кажем, ще дефинираме първо политиката ОСП, такъв случай ще трябва ние тук, които дефинираме политиката, да се обърнем към правителствата и да им кажем, ето това са нашите цели, трябва да намерим бюджет. А, но не може и да става въпрос за съпоставка, както се прави от някой. Например, погледнете ОСП, тя взема 40% от бюджета на Европейския съюз, а пък научно-развойната дейност съвсем малко. Не може така да се процедира. трябва, когато гледаме бюджета, да гледаме както европейския, така и националните бюджети. Защото държавите членки също а, имат думата тук. Вярно е, че като цяло имаме общ европейски бюджет, но ако има желание, например, за научно-развойна дейност, държавите членки ще трябва да дадат а, за такава. Така че благодаря на господин Капулас за това, че ми пожела политическо бъдеще. Знаете, че ситуацията в Белгия е много трудна, не знаем на къде вървим. И се опитваме поне бюджет да съставим, за да спазваме това, което е било решено на европейско ниво. Но каквото и да е моето политическо бъдеще, аз ще продължа да защитавам а, ОСП и най-вече ще се старая да а, намеря адекватно решение. Смятам, че е съвсем нормално да искаме да се изхранваме с качествени и разнообразни храни. И за тази цел трябва да помогнем на нашите селскостопански предводи... производители. И беше ми поставен въпроса, има ли някакво разминаване между целите на тези, които произвеждат и целите на дистрибуторите? Доколкото си, си спомням целите, свързани с устойчивото развитие, има три цели. Економическа, екологична и а, съответно чисто хуманитарна, потребителска. Нашата политика трябва да се вписва в тези три цели. Това не е лесно, разбира се, но смятам, че е възможно. И ако не го направим, нашите а, фермери няма да могат да отговорят на световните предизвикателства, ако решим да се съсредоточим само върху економическата част, то няма да можем да обърнем достатъчно внимание на е, екологичната и обратно. Така че това е предизвикателството. Искам да ам, кажа на някои от колегите, които в момента не са тук, има една, нужда от една реформа, амбициозна реформа. И когато дискутирате и трябва да се, е, да стигнете до общо решение. Това не е лесно. По същия начин и в съвета не е лесно. Но единственото, което знаем всички и сме съгласни с него е, че има нужда от реформа. Подобни спорове се водят и за бюджета. Някои искат да намалят бюджета на ОСП, други искат да го увеличат. Всички са съгласни, и казват, има нужда от два стълба. Е, един финансиран на 100%, другия със съвместно финансиране, но все пак има много други теми, по които има разногласия. Но дори по тези стълбове понякога а, има разногласия. Някои искат финансиране 50 на 50, други искат 80 на 20, други искат съвсем различни цифри. Така че това, което ние се опитваме да постигнем в Селскостопанския съвет, а, и това, което винаги сме правили с министрите по земеделието, да постигнем амбициозна реформа, по която можем да получим съгласието и подкрепата на всички. Не е такъв случай сега, но ще продължим да работим. Второ важно нещо, искаме да постигнем повече гъвкавост, най-вече свързан с териториалните специфики. Тук имаше въпрос какво виждам аз, включено във втория стълб виждам и по-амбициозни екологични мерки, а не така, както го изисква първия стъп, стълб. И а, не, че нямаме екологични условия в първия стълб, но мисля, че трябва да залегнат и във втория. И а, трябва също така да говорим за иновации, така както вчера се говори в съвета по земеделие. Но за тази цел трябва да има повече обучение, трябва да има трансфер на технологии, трябва да има обмяна на практики. Трябва да продължим да инвестираме и след това трябва повече условия, повече възможности с държавите членки е, да имат е, специфични условия, свързани с територията. А това, което е свързано с е, резките промени на пазарите, мисля, че трябва да имаме пак пакет от мерки, които ще ни помогнат да намалят тези резки сътресения. И френското председателство на Г-20 вече постави този въпрос в дневният ред и колегите вчера казаха, че ще има специално заседание посветено на селското стопанство в рамките на Г-20, за да се работи по този въпрос. Ще трябва също да а, помислим за бъдещето, как да намалим спекулациите с а, първичните сълскостопански суровини, как да, какво да правим с стратегическите запаси, увеличаваме ги, намаляваме ги, как да знаем точно какво е на наше разположение в тези запаси и какви средства имаме, за да отговорим по-добре на проблемите. Относно млечния сектор – тук един колега казваше, много съм разочарован от пакета, за, пакета мерки за млечния сектор. Някои от вас казват, че мерките са прекалено много, други казват, че са недостатъчни. Това е разнообразието на Европа. И това е интересната политика. Целта, нашата цел и целта на тази политика е да сближим гледните точки – ако трябваше да напиша доклада сама, със сигурност нямаше да съм съгласна с доста неща, които бях са казани предварително. Защото е много лесно да казваме, ще вземем мерки, но първо трябва да оценим доколко те са ефективни и адекватни. Това е много важно. Що се отнася до ГМО? Искам само да кажа, мисля, че господин Хигинс ме пита каква е моята позиция за ГМО. Може би неправилно съм се изразила. Не сме искали да разискваме този въпрос. Казахме, това не е предложение, което заслужава дискусия. Занимавахме се с проблеми, свързани с общностния пазар и едновременно с това се занимавахме и с някои юридически проблеми. Искахме да напреднем по темата с ГМО, но там също всъщност става въпрос за квадратурата на кръга. Всяка държава има правото да каже искам да развивам този сектор или не. Но ние като цяло в съвета не сме а, разисквали темата и не сме заели позиция ще ускорява още повече, защото времето много бързо минава. Що се отнася до вноса на продукти, определено сме на едно и също мнение. И има продукти, които отговарят на нормите и други, които не отговарят. Но сме убедени, че трябва да пристъпим към преговори с нашите партньори. И именно за това имаме такива е, такива договори. Е, ние налагаме норми, които не са само за сигурност, за хранителна сигурност, за човешкото здраве. Искаме да ги изпазваме и за продуктите, които влизат на наша територия. Мисля, че това е пътя да успеем. Относно етикетите за качеството, е, това е част от пакета за качество. И знам, че доста сте работили за първоначалните етикети и етикетиране на продуктите. Не съм 100% за етикетирането на всички продукти. Например, за вносителите и износителите, ситуацията със сигурност е различна. Например, етикетирането на европейски продукти, особено биопродукти или специфични за дадена територия, а, мисля, че нашите потребители трябва да и да се ползват от едни разбираеми етикети. Ако имаме едни дълги етикети, а, които да вземат почти цялата опаковка, ами на никой няма да му е полезно това и сме си а, провалили целта. Благодаря. Абсолютно не. Грация, Сабина. Е... Не, наистина, благодаря много, Сабин. Сега ще продължим с другите желаящи да се изкажат. Господин Гарсия и след това господин Тарабел. А, госпожа Гарсия. Благодаря, господин председател. Благодаря много, госпожо министър. Наистина съм много щастлива за това, че сте тук сред нас и искам да подчертая, че за нас най-важното днес е бъдещето на ОСП. Вие подчертахте това, говорихте за активна политика. Наистина трябва да се разгледа това понятие, но то трябва да отговаря на търсената от нас цел. А тя е средствата да отиват там, където ще бъдат наистина използвани за подпомагане на а, селското стопанство в Европа. И а, младите ще имат особени трудности да преследват тази цел. А, младите животновъди, например, ще имат особени затруднения тук и трябва да се гарантира връзката между поколенията, за да не се получи срив. Най-важното е да се запази конкурентоспособността, а това, за да се случи, трябва нашите животновъди да играят по-водеща роля, а не производители от трети страни е да играят е, тази водеща роля. И е, всъщност при двустранни преговори с трети страни тези въпроси не се засягат. И а, наистина нашите производители трябва за всичко да плащат много повече, отколкото това става в трети страни. А, просто защото ние имаме специфични изисквания. И аз мисля, че за да постигнем всичко това, трябва да изискваме от производителите в трети страни това, което изискваме от нашите производители. И трябва да има ефективна, действителна а, система а, на а, контрол на границите. И единственото нещо, за което съжалявам, е, че се ратифицира споразумението С Марокко. Имаше тук доклад от Олаф, който ясно показваше нарушенията допускани при вноса. Комисията по петиции се занимава с този въпрос, но преди да говорим за бъдещето развитие на сътрудничество с Европа, трябва да се решат проблемите. И няколко групи направиха искане, свързано с прилагането на това споразумение. В това споразумение има наистина много преференции, предоставени за чувствителни стоки и това поставя сериозни затруднения пред нашите производители. И затова аз не съм съгласна с това споразумение и съжалявам, че то беше ратифицирано по време на вашето председателство, господин Тарабела. Госпожо министър, скъпа Сабин, аз ще се присъединя към гласовете в възхвала. Наистина, вие описахте ситуацията в Белгия е доста регионализирано за селското стопанство и трябва да има една и съща позиция и от валонци, от фламанци, така че да може Белгийски министр да изразява тази позиция. А сега обръщам се към белгийски министр, а не към бившия председател на съвета. Комисията а, иска да бъде по-екологосъобразна общата селскостопанска политика в бъдеще, с отделено по-специално внимание на опазването на околната среда. Е, и наистина бих искал да, да чуя какво е вашето мнение относно прехвърлянето на всичко свързано с околната среда към втория стълб и съфинансирането. Тоест, цяла част от ОСП да премине. А, да. Но аз смятам, че по-доброто управление на почвите, а, и другите мерки, свързани с околната среда, могат да останат в първия стълб. Но искам да чуя вашето мнение. По отношение на а, млякото, а, наистина а, трябва да има а, полицейска роля. А, националните органи, но това не е достатъчно за саморегулиране на цялата верига и всички участващи в нея. Смятате ли, че обществените а, власти могат да играят тук а, по а, добра регулаторна роля? По отношение на диоксина, сме се сблъскали в Белгия с този проблем преди години, фирмата Феоркест Не трябва да пропускаме да споменем и за организираната престъпност тук. И някои е, споменаха в Страсбург, че трябва да се засили контролната дейност. Само е, някои е, престъпници е, не правят това и трябва да се приложат по-строги мерки, по-тежки процедури, което утежнява ситуация на тези, които и днес спазват изискванията. Няма ли такъв риск? смятам, че не трябва да се осложняват, отежняват тези правила, които са най-строгите в света. Благодаря ви, госпожо министър. Грация, Марк. Благодаря на Марк. Сега Дортманд има думата. Благодаря, господин председател, госпожо министър. Нека да засегна три неща. На първо място темата за млякото. Искам се присъединя към казаното от колегата Аншасик преди мен. Само три от предложенията на групата на високо равнище бяха приета, бяха приети да бъдат регулирани търговските взаимоотношения между земеделските стопани и а, търговците. Но нищо не се говори за, за взаимоотношенията след това а, трябва да а, се предоставят повече средства на земеделските стопани, да не всички пари да се вливат в а, индустрията. По дефиниция, земеделските стопани и индустрията са едно и също, но а, чрез земеделските стопани, чрез земедел... земеделските стопани няма кооперации. Трябва да се замислим как а, цялата верига от земеделски стопанин до рафта в магазина, до потребителя да бъде регулирана и а, да се погрижим за това земеделски, земеделските стопани да получат повече средства. На второ място. Трябва да се помисли за опростяване и до съвършенстване на процедурите, свързани с обозначението за происход. Не трябва да се ам, смесват двете понятия. Обозначение за страна на происход и обозначение за географски происход. Парламента изготвя един доклад – в който се посочва, че ние искаме да има етикетиране на продуктите. Но сега в последния момент някак си беше е, зачеркнат този параграф. Трябва да видим каква роля ще играят производителите, каква отговорност ще поемат те относно администрирането на това обозначение за происход – как ще се използва този етикет и как ще бъде съответния продукт позициониран на пазара. Също така ме очудва, че темата за младите селски стопани въобще не се а, споменава, въпреки че 57% от земеделските стопани в Европа са хора до 35 годишна възраст. Трябва да се опитаме да направим нещо, така че младите хора да бъдат привлечени към земеделието, към земеделските дейности. Смятам, че е необходимо да помислим по този въпрос – как отново да привлечем младите хора да се занимават с земеделие. Благодаря ви. Благодаря, Ерберт. И сега последния списък, господин Йо. Thank you, Chairman. Uh, minister. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. А, а как ще адаптираме тази политика спрямо климатичните изменения? Нека да ви кажа, за производителите на захар и на захарно цвекло в Великобритания. Преди няколко години те бяха набедени за, от пропагандата за климатичните промени и резултатът беше, че те бяха засегнати много сериозно. И имаше а, десетки, стотици и дори хиляди декари а, с захарно свекло в Англия, които а, не бяха прибрани заради тази пропаганда. Ако искате да охладите температурата, ами моля ви се, организирайте една ефикасна конференция за климатичните промени. А, виждате какво стана с Копенхаген. Мисля, че имате решение по този начин. Може би. Както, както виждате, след конференцията в Копенхаген имахме а, една сравнително студена зима и тази година явно пак така ще бъде. Така че, може би трябва до година пак да организирате една конференция в този аспект. Благодаря. Ако няма други, които желащи да вземат думата, ще дам думата отново на госпожа Сабин Ларуел, за да ни направи няколко заключения. Ще започна с последната бележка. След като се говори за пропаганда по климатичните изменения, всеки може да има своето мнение по този въпрос, но е, не можем да говорим за пропаганда, когато се казва, че е, земеделието е, е жертва на климатичните промени. И така или иначе, днес няма да постигнем съгласие по този въпрос. Сега няма да говоря за климатичните изменения. Така или иначе, аз не съм специалист по това. Така или иначе, се вслушвам в специалистите и един голям белгийски специалист така или иначе, не е, искам всички да споделят мнението на учените по този въпрос. Е, по останалите три изказвания, активното замеделие, съгласна съм с е, ораторката. Това е интересно понятие. Когато обсъждахме това с министрите и немската колега каза, че Вместо да се дава определение е, за активен фермер, е, е по-добре да определим кое не е, е земеделие или активно и се казва примерно, че ако част от земеделските земи на фермера се превръщат в голф игрище, тогава няма да има трансфер на средства когато говорим за малки стопанства, по-сме съгласни, но когато говорим за големи, там има повече различия. Интересно би било да работим заедно с парламентите по този въпрос, за да стигнем до е, истината, която едва ли е, някой е, държи. Съгласна съм с изказванията, свързани с младите фермери – и ако работим за новата общо селско-стопанска политика, тя трябва да бъде по-устойчива, не непрекъснато на две или три години да се променят а, правилата, т.е. като е приемам за периода след 2013, това би трябвало да бъде поне до 2020 година. И освен това, тази нова ОСП трябва да бъде насочена към младите производители, към младите фермери, защото те ще бъдат бъдещите активни производители и селски стопани. Разбира се, че трябва да се работи, като си има предвид тази важна цел, както и потребностите на тази група. по отношение на водещата роля или не водещата и дали да се премине, да премине отбора от трета в първа дивизия, в крайна сметка някои сменят дивизиите, защото няма достатъчно средства. Ние трябва да искаме амбициозен бюджет за селското стопанство. Без това няма да успеем. Що се отнася до вносните стоки, съгласна съм с вас а, Европа не се самозадоволява напълно със своето производство, а, внася продукция и а, е, по отношение на споразумението с Марокко няма да а, давам аргументи, а, е, но като имам предвид и споразумението с Меркосур, мога да кажа, че трябва да работим на многостранна основа, а не само на двустранна в сферата на селското стопанство. Е, в противен случай, е, именно е, земеделието ще плаща за другите аспекти. И за това трябва да бъдат признати и нашите стандарти и да се е, спазват от третите страни. И за да се запази амбициозен пър, е, първи стълб, е, нашето земеделие има разходи, които нямат другите. Защо? И тук отново ще се върна на проблемите с климатичните изменения, защото има и социални аспекти. Защото трябва да се съобразим с околната среда. И именно а, за това се налага а, тази а, компенсация на дефицита от конкурентоспособност. способност. Можем по-нататък да говорим за тези стандарти и за това разделение, но така или иначе качеството на нашите продукти, разнообразието са факт, но те имат своя цена, която трябва да се поеме. Или се променя баланса по хранителната верига, и потребителя ли или европейския гражданин ще трябва да платят крайната цена. По въпросите, зададени от Марк Тарабела, по зелената политика, дали първи, дали втори стълб, не трябва да бъде белязан от тази обвързаност с опазването на околната среда първия стълб и е, трябва да се спазват стандартите, директивите свързани с околната среда, както и с здравето и хуманното отношение към животните. Така или иначе, аз е, продължавам да проповядвам опростяването на ОСП, е, както и по-дълготрайно определение на тази политика така че да бъде по-ясно кое е към първия, кое е към втория стълб. Основните стандарти, ако се каже, че са свързани с първия стълб и всички усилия, коя, които допълнително се полагат, са включени към втория стълб. Но нещата трябва да са ясно посочени. А днес все пак нещата са доста объркани и един фермер доста трудно може да се ориентира в различните разпоредби. И е доста трудно всичко това ние да го разясним на производителите. По отношение на ролята на публичните органи, Тяхната роля естествено е важна. След като беше прието през 2003 година отпадането на квотите, все пак тези мерки трябва да останат в публичната сфера, но не тя ще определя цените и ценообразуването. И това не трябва да става по държави членки, а в рамките на Европейския съюз, като се гарантира прозрачност, така че а, производителите а, да а, се, имат яснота по ценообразуването. В заключение, по отношение на етикетите, това не е в предложенията, но за продуктите от планински райони може да се приемат такива етикети и да се преминем към такова сертифициране, въпреки че това експлицитно не е посочено. И по отношение на диоксина, в заключение, да, вчера на съвета обсъдихме този въпрос и както немската колега е, Белгия, наистина ние имаме най-строгите е, е, стандарти, изисквания. Например, всички белгийски оператори, които използват мазнини за животински храни, да спазят съответните строги изисквания. Така че, ако искаме европейски норми да се спазват, стандарти, нашият сектор ще продължи да бъде конкурентно способен. Благодаря, Сабин. Благодаря за работата на Белгийското председателство. Благодаря за това, че ни представихте тук а, вашата работа в областта на селското стопанство. Искам да се възползвам от възможността ми да пожелая е, добре дошла на госпожа е, Любран, която е нов член на Комисията по селско стопанство. И сега ще направим 10-минутна почивка, очаквайки министра а, е, на земеделието на Унгария. 10 минути почивка. Merci à tous Nous maintenant, l'action Parfait. Merci.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 Sándor Fazekas. Oui Quando vuoi, ok, ne parlo per me. Riprendiamo la nostra commissione. Продължаваме с нашето заседание. Първо, от името на цялата комисия по земеделие да приветствам унгарския министр Сандор Фазекас. Той ще бъде ще отговаря за земеделската политика през следващото полугодие в рамките на унгарското председателство. Така, ще засегне много теми, бъдещето на ОСП, пакета, свързан с а, млечните квоти. Също така ни интересува какъв а, подход ще избере Унгария. Какво смятате за помощта с храни за най-бедните региони. Този въпрос стои от 2009 година на дневен ред. Ние се надяваме, че темата за помощ с храни, ще е тема, която ще може вие да раздвижите през вашето председателство, защото предишното не можа. Имате думата. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves Pauló, tisztelt képviselő. Господин председателю, дами и господа, за мен е голяма чест, че имам възможност да съм тук сред вас и да ви информирам за темите, с които ще се занимае председателството по отношение на общата селскостопанска политика. Сега искам да ви представя нашите приоритети, но преди това да преди да обясня земеделските въпроси. Искам да ви се извиня, че не можах да ви приема лично, когато вие дойдохте началото на септември през 2010, тъй като е, имаше проблеми с е, наводненията и с е, свлачища и така нататък. И затова аз не можах да ви приема лично. За унгарското председателство селско-стопанската политика е един основен европейски въпрос. Основните приоритети, които си поставяме е продоволствената сигурност и доставката на храни за населението. Трябва да се изправим пред основните глобални предизвикателства, като опазване на биологичното разнообразие, борба с измененията в климата и създаването на нови работни места. Аз съм уверен, че един силен Европейски съюз не може съществува без една силна земеделска политика – Замеделието е един стратегически сектор в европейската економика и въобще в глобален мащаб, в света, в който ние живеем. Земеделието е най-старата политическа област в Европейския съюз. Дори преди десетилетия е и земеделието играло една много важна роля за обществото като цяло. Важно е сега, когато мислим за създаването на нова селскостопанска политика, за едно ново финансиране за реформи, е хубаво ам, да се предвидят и съответните средства. З земеделието е много важно. Дори и днес в земеделието са заети повече лица, отколкото в автомобилостроенето. И земеделието обхваща всички области в Европейския съюз. Ето защо е важно новата ОСП да бъде успешна, а с това и нашата работа. Трябва да направим някои неща да предприемем редица мерки. Според мен Европейския парламент е един много важен съюзник на държавите членки, които, ще, е, които са заинтересовани от засилването и укрепването на ОСП. Ето защо а, аз ще а, насърчавам едно унгарско правителство, което ще е приятелски настроено към Европейския парламент и ще се вслушва в думите на вашата комисия. Ние искаме да сме ваши партньори и да обсъждаме различните теми. Нашите институции ще работят а, в тясно сътрудничество през след, следващите 6 месеца и аз съм сигурен, че нашето сътрудничество ще бъде много конструктивно, такова каквото го наблюдавам през последните месеци. Унгария се гордее с това, че поема председателството на Европейския съюз, защото унгарците носят Европа в сърцата си. Както вече почертах, ние се радваме за едно конструктивно сътрудничество с вас, защото на такова сътрудничество е в интерес на цяла Европа. И така, искам да премина към въпроса свързан с реформирането на ОСП. В вашата комисия и в съвета в момента текат интензивни дискусии, свързани с съобщението на комисията. Смятам, че сме на едно мнение, че съдържанието на съобщението е много добро и то отговаря на нашите общи представи за бъдещето на ОСП. Политическата дискусия по отношение на бъдещето на ОСП има три основни аспекта. По време на заседанието на съвета през декември говорихме за първата група от цели, които обхващат устойчивото производство на земеделски продукти. Води се и една интензивна дискусия свързана за разумното управление на природните ресурси. И на трето място балансирано териториално развитие. Вие разбирате, че не мога да предскажа резултатите от тези дискусии, които тъкат в момента. Имам все още много открити въпроси. Надявам се, че в съвета и в вашата комисия Дискусията ще обхване цялата политическа палитра. Господин председателю, смятам, че под ръководството на опитните докладчици тук в съвета и в тук в комисията и в съвета ще можем да се справим с предизвикателството предизвикателствата, стоящи пред нас и да се справим с нашите задачи. Необходимо е обаче да получаваме и обратна информация, да има обратна връзка. Важно е от страна на Европейския парламент да се работи с решителност. Унгар, унгарското председателство ще направи всичко възможно да се справи с заложените задачи. През март ще а, бъдат изготвени заключенията на съвета и ще бъдат а, приети. Нека премина към по-важните въпроси през следващите месеци. Най-важната тема е темата свързана с млякото. А, тази тема заема важно място в нашия дневен ред. Бяхме изправени пред една много сериозна криза, която се разрасна през 2009 година. Унгарските млекопроизводители бяха засегнати също от този проблем, но в крайна сметка в европейски мащаб млекопроизводителите бяха засегнати, едва ли има, е, едва ли има изключения. Трябва да се предприемат е, бързи мерки. Ето защо една група на високо равнище проучи какви трябва да са средно и дългосрочните мерки необходими за този сектор и а, е, какво ще се случи с млечните квоти, които ще бъдат прекъснати през 2015 година. Бяха изготвени предложения от комисията, които бяха предоставени на парламента и съвета за обсъждане. Предложените мерки засягат четири основни области. На първо място, взаимоотношенията между земеделските стопани и ам, преработвателната промишленост трябва да бъдат подобрени. Също така, професионалните съюзи трябва да играят по-голяма роля, прозрачността трябва да бъде подобрена. От края на 2009 година в а, млечния сектор се забелязва един процес на възстановяване на този бранш. Да, сектора не заема вече първо място, но а, поне причините за кризата се отстраняват малко по малко. От нас се очаква да създадем едни рамки, едни прозрачни и предвидими рамки за млечния сектор. Председателството иска предложението да бъде изпълнено в кратки срокове. Надявам се в тази връзка да можем да работим съвместно да имаме едно конструктивно сътрудничество и да се постигне единодушие на първо четене. В момента има един много важен въпрос, свързан с хуманното отношение към животните. Как изглежда свиневътството като сектор и какви ще са бъдещите цели, свързани с този сектор. В тази тема говорихме вече. Държ... Някои държави членки бяха водени оживени дискусии по този въпрос. Ние сме убедени, че комисията е готова да работи с нас и ние сме отворени за нейните предложения. Според нас, тук става въпрос за един общ проблем – а, един общ проблем, на който трябва да намерим общо решение. И сега искам да засегна един въпрос, свързан с пазара и за колебанието на цените в рамките на производството на хранителни продукти. Тези колебания са много вредни. А, те правят производителите много уязвими. Млекопроизводителите и а, земеделските стопани като цяло нямат а, никакви а, шансове в бъдеще и а, също така се затрудняват а, се затруднява тяхното финансиране и достъпа им а, до кредитиране. По този начин ще се а, подкопаят основите на земеделското производство. И от тук вече не може да се гарантира продоволствена сигурност. Председателят на Г-20 Франция каза, се ангажира, че този, тази тема ще бъде обсъдена на високо ниво в рамките на Г20. Позволете ми да засегна един друг въпрос, свързан с качеството на а, храните. Важно е по такъв начин да сформираме нашата политика, че а, производителите в Европа да могат да издържат на натиска, който им се налага от пазара и така, че да могат да произвеждат и в бъдеще. Комисията е изготвила два законодателни два проекто закона. Проекто регламент, свързан с качеството на земеделските продукти. На второ място става въпрос за изменение на а, сегашните разпоредби за а, разпространението на хранителни продукти на пазара. Земеделските стопани се намират в една много несигурна ситуация и са подложени на натиск. Ето защо а, председателството е готово а, да направи бързи стъпки напред, така че да бъдат решени този проблеми и тази, тази област, този сектор ще стане успешен само ако работим съвместно. Относно упростяването на процедурите. Като имаме предвид последните събития, стана ясно, че е необходимо, че трябва да се промени сегашната законодателна рамка. Трябва да се преразгледа съществуващото законодателство. Сега знаем, че парламента вече ам, взима участие в ам, съвместното а, взимане на решения. В предишните години видяхме, че а, живота на пчелите е застрашен. Това е една много важна тема, която искам да засегна също така. Комисията изготви едно съобщение, което беше публикувано вчера и беше предложено на съвета. Унгарското председателство иска да води а, професионални дискусии, да организира конференции на тази тема и да приеме заключенията на съвета. Сега искам да засегна една друга тема, а именно за как да бъде хармонизирано законодателството, свързано с селското стопанство в рамките на Лисабонския договор. Миналата година бяха изготвени проекто регламенти, които са свързани с директните плащания и за развитието на селските райони. Тук виждаме, че бяха изготвени допълнителни предложения, свързани с финансирането на ОСП. И, и доколкото знам, господин председателю, вие сте докладчик по този а, документ. И а, този а, доклад ще на... подготви изготвянето на последващи предложения и мерки. Господин председателю, позволете ми накрая да заключа моето изказване с общи коментари. Аз Приветствам факта, че Европейския съюз е разширил законодателството в областта на селското стопанство. И също е разширил сътрудничеството в тази област. В бъдеще е, ще има още повече документи, които трябва да бъдат обсъдени, което е едно предизвикателство, пред което сме изправени. Аз високо оценя мнението на Европейския парламент, защото Европейския парламент е, действа много последователно и много смело, що се отнася до а, е, въпроси от ОСП. Позицията на Европейския парламент е станала по-силна. Опростените законодателни процедури са свързани с стрикни срокове. Ето защо ние трябва да съгласуваме нашите планове и програми. Дами и господа, накратко, това са основните акценти от унгарското председателство – Разбира се, става въпроси за много други неща, но е, за да се вместя във времето, очертах основните теми. Благодаря ви за вниманието и стоя на разположение за вашите въпроси. Бене, грация. Благодаря много, Шандор. Наистина е, много прецизен бяхте във вашето изложение. Е, доста оратори са записали за изказвания, така че нека добре да се организирам. Господин Тарабела поиска първо думата. Господин Тарабела, поискали сте думата? Не, а, не съм разбрал тогава. Господин Албердес, първи има думата. Я, филан данк, Пауло. Благодаря, Пауло. Добре дошъл, господин министре. Радваме се, че Унгария поема председателствата за следващите 6 месеца. Ние вече говорихме, че през тези 6 месеца се надяваме на едно плодотворно сътрудничество с вас. Аз имах възможност да се запозная с земеделската политика в Унгария и както вече споменах, ще поема следващия доклад и аз водих много разговори във всички 27 държави членки и забелязах, че в всички тези държави ситуацията е различна. И получавам такива предложения, че бих могъл да напиша книга. Ще се опитаме на европейско ниво да, на европейско ниво да намерим и изготвим една обща стратегия, на общо решение на тези проблеми, като се вземат предвид както и различията, така и общите неща между държавите членки. Както казах, ние ще Държим на това в селско-стопанската политика да се запазят двата стълба. През следващите дни, месеци, години ще изготвим един доклад. Всички тези аспекти да бъдат включени в този а, доклад. И този доклад ще отразява позицията на Европейския парламент Така че от този доклад да излезе едно законодателство, обхващащо насоките за бъдещето на земеделската политика. В бъдеще не трябва да прекарваме времето си в нашите офиси, а трябва да а, работим заедно. Така, стана въпрос за производството на храни, на енергия и огромните площи, които има в Европейския съюз, всички тези области трябва да бъдат управлявани по устойчив начин и трябва да се създаде съответното законодателство. От разговорите, които проведохме с вас, възникнаха някои въпроси, на които ние искаме отговор и отговори, които получихме от комисарят Солос не бяха много ясни. Константирам, че в Гърция има замеделски стопани с хиляди квадратни метра площ, в Литва има с няколко стотин хектара. И в този доклад трябва да напишем, че 5% от сумите от първия стълб трябва да бъдат отпуснати държавите членки за малките производители, за малките замеделски стопани. Тогава държавите членки трябва сами да а, дефинират а, кои замеделски стопани а, са малки. Също се води дискусия свързана с горните прагове трябва ясно да се дефинира как ще бъдат структурирани тези горни граници. И искам да знам какво е вашето мнение. Относно разликите между отделните държави, държави членки, по време на разговорите стана ясно, че тези държави членки, които са по-добре финансирани, са готови да има, е, с, да, да има един баланс, да има уеднаквяване на финансирането на стандартите. Други държави членки искат уеднаквяване на средствата между първия и втори стълб. Това, което ме изненада през последните седмици беше, че ние намираме разлики не само между отделните държави членки относно уеднаквяването на плащането, но и в ам, отделните държави. В някои държави има разлика на отделните провинции и разликата в плащането между 5 и 500 евро. Така че трябва да има по-голяма справедливост както между държавите членки, така и в рамките на а, отделните държави членки. Аз приветствам това, което казахте вие, че а, вие се надявате и желаете едно плодотворно сътрудничество с Европейския парламент и, с част, и в частно с нашата комисия, ние ще поддържаме контакт с вас през следващите месеци и а, ние желаем на унгарското председателство много успех, защото това е в наш интерес. Благодаря, Алберт. Сега Луис Сантос. Благодаря, господин председател. Първо искам да приветствам господин министра и да му пожелая успех в бъдещото председателство. Има две точки, на които искам да се спра. Искам да ги представя по специфичен начин. След като изслушах презентацията на министра, искам да имам няколко детайл. Първо, как вие разбирате новите междуинституционални отношения проистичащи от Лисабонския договор. Тоест, готов ли сте да идвате тук и да се сътрудничите с нас и с съвета, когато а, има такива заседания? Готов ли сте? да присъствате не само на заседанията на съвета, но и също и на заседанията тук. Знам, че вие сте за това тясно сътрудничество и ние съответно ще се възползваме. Но искаме да знаем как точно мислите да го приложите на практика. И втория въпрос. Първо, относно цикличността. Предполагам, че знаете също както и аз с какви проблеми се сблъсква сектора на свиневътството. И че имаме нужда от бърза реакция. Колкото по-скоро дойде тя, толкова по-добре. да, искам да ви попитам. Какво мнение ще представите в това отношение пред комисията? И по кризата за зърнените продукти. Съгласни сме с вас, като казвате, че нещо трябва да се направи, за да се намали флуктуацията на цените, непрекъснатите промени. Но какво точно мислите да предложите? И относно реформата на ОСП има няколко точки. Първо, справедливото разпространение на подкрепата. Разпределение на, на подкрепата. Има един доклад за тези цени и вие казвате, че ще, раз... ще следите отблизо какво става в този сектор. И трябва да видим какви финанси съответно ще се дадат и как ще се разпределят. И накрая, относно системата на плащанията, съгласни ли сте, че заедостта трябва да бъде един от индикаторите, също както и екологичният индикатор? И как можем да стимулираме производството без да съкръщаваме работна ръка? Иначе, потом, иначе ще а, затрудним още повече нашите производители. А сега Джордж Лайен. Благодаря. Искам да благодаря на председателя, за, на председателя на унгарското председателство за това, че дойде тук да ни представи своите приоритети. Аз очаквам с нетърпение да си сътрудничим за следващите 6 месеца и съвсем накратко ще отбележа няколко точки повечето свързани с реформата на ОСП. Какво е вашето мнение относно бюджетния дебат, който ще бъде много важен, защото той е част всъщност от целият процес на реформата. И, и какво мислите за писмото на а, пете премиера, които говориха за едно замразяване на бюджета до 2020 година. Това писмо беше изпратено на комисаря Барозо и исках да знам какво е вашето становище. И тук стигам на втория си въпрос. Не, че искам да поставям някакъв натиск, да оказвам натиск. Ние всички си подложени натиск да променяме както бюджета, така и ОСП. Но, например, проблема с справедливото разпределение също ни поставя под голям натиск разпределението на средствата между държавите членки, дали, те да се, дали то да се прави по а, директни плащания и други. И накрая искам малко повече яснота за това как виждате дискусията в съвета по селско стопанство, напредва ли тя и ще имаме ли проект опозиция до края на, на председателството, доколкото знам, че през март месец евентуално бихме могли да очакваме такова и че се надяваме да имаме все пак а, някакво законодателно предложение от страна на комисията, ще остане ли това до лятото или до есента? И какво е, какво е мнението на съвета на министрите? Надявам се, че ще постигнете споразумение до края на унгарското председателство. Благодаря. Мартин Хошлинг ала парола. Мартин Хауслинг има думата. Ja, Herr Minister, vielen Dank für Ihr Kommen. Господин министр, благодаря, че дойдохте тук при нас по време на една толкова важна фаза, поемането на унгарското председателство. Да, вие казахте, че се надявате парламента да ви е съюзник. Да, ние може да сме ваш съюзник, но ние понякога може да сме много критични. Ще видим каква посока ще взема дискусите, които ще водим през следващите месеци. Какъв ще е вашия акцент във вашата политика? Дали ам, справедливото плащ, справедливото заплащане, а, баланс при плащанията и какво смятате за темата, свързана с работните места? Да има прагове на плащанията? Или смятате това, че са, не са теми, които представляват акцент, а са по-незначителни второстепенни теми? Вие казахте, че пазара се възстановява вече, но Не може да се осланяме на това, защото преди предишната криза имаше спад в цените. Смятате ли, че пакета от мерки, предложен от комисията, е достатъчен? Или трябва да се излезе извън рамките на този пакет, както многократно беше споменавано в тази комисия? Относно земеделските стопани, професионалните съюзи. Какво е вашето мнение? В Германия се води една много интересна дискусия, свързана с диоксина. Много въпроси бяха зададени в тази насока. Дали сме поели по правилния път към една устойчива ОСП? И какво ще направим, за да защитим потребителите? Какво ще направите вие, господин министр, за да гарантирате безопасността на фуражите? Много са на, на мнение, че животни трябва да се хранят само с фуражи, които са произведени в Европа. Много теми ще обсъдим през следващите 6 месеца и се надявам, че ще имаме един много открит диалог с вас, така че в крайна сметка председателството да има успех. Сега Лоренцо Фонтана има думата. Благодаря, господин председател. Подобно на колегите и аз приветствам господин министър за това, че е тук. Благодаря ви за това и се надявам, че наистина ще имаме полезно сътрудничество. Много от въпросите, които исках да задам, вече бяха зададени от колегите, така че ще бъда кратък. Искам да знам как ще се развият нещата относно качеството на продуктите в Европа. Знам, че искате да се напредне по въпроса за безопасността на храните. Какво мислите за етикетите, за означенията за происход и третите страни, които изнасят за Европейския съюз различни продукти? Знае се, че стандартите в тези държави са доста по-различни, отколкото в Европейския съюз и тези трети страни в крайна сметка водят до нелоялна конкуренция и това създава сериозни проблеми за конкурентоспособността на нашите продукти. Благодаря, Лоренцо. Сега господин заместник председателя Шенски. Благодаря, господин председател, господин министър, за това толкова интересно представяне на унгарския подход – към бъдещите проблеми, свързани с ОСП. Доволен съм да чуя, че Унгария всъщност смета да се зареме с много важни елементи от ОСП. И, и то в такъв тежък момент. Имам три въпроса. Първият относно плащанията. Как виждате проблема с разликите между държавите членки и разликите в заплащането, които те получават. Имайки предвид факта, че надали ще успеем да получим повече средства по ОСП, въпреки че аз го искам, ще има ли по-справедливо разпределение на средствата? Второ, ГМО-тата. Унгария води успешен дебат с Европейската комисия за защитата на стрикните мерки против ГМО. Можете ли да дадете повече инициативи, да кажете за повече нови инициативи в страна на Унгария? Тук имаш един прият доклад – по който се казваше, че трябва да, нашата политика да е по-лесна за разбиране от фермерите. В, в Унгария имат ли възможност, примерно, фермерите да подадат многогодишни, примерно, форми за помощи, формуляри за помощи, ако се предвиди, ако е сигурно, че няма да има промени в статуса. И според а, според това, което става сега, много често нашите фермери са принудени непрекъснато да правят този процес и понякога това ги обременява и ощетява. Благодаря. Благодаря на господин Войчеховски и господин Рубикс. Paldies, bet es vārdu nelūdzu. Paldies. Es piekrītu tam, ko biedri uzdeva, un es ar to pietiks. Благодаря. Аз не исках думата. Добре, сега ще дадем думата на господин министър, за да отговори на въпросите. Има още много желаящи да се изкажат и да зададат въпроси. Имате думата, господин министър.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 не може да обхваща всички законодателства в държавите членки, в всички разпоредби и насоки. Но въпреки това, през последните години ОСП се доказа като една успешна политика и също за в бъдеще добрите практики трябва да бъдат запазени. Запазването на двата стълба беше идея подкрепена от повечето от вас. Важно е да разграничаваме целите. И да поставяме акцент на най-важните от тях. Повечето искат прозрачни системи, но в повечето случаи, когато трябва да се намали бюрокрацията, а, има още повече документи, още повече а, решения и така нататък. Трябва по-ентусиазирано да намалим бюрокрацията и да въведем една опростена система. Земеделските стопани стопани в момента трябва да се запознае с 10 до 20 системи за получаване на помощи и финансиране. Може да си представите, че има много бумащина, с която те трябва да се справят. Ние сме открити за, за всякакъв конструктивен диалог и конструктивни предложения, така че да можем да окажем съдействие на малките производители. Ще изчакаме резултатите от дискусиите в съвета и моята идея е, че малките производители трябва да бъдат подкрепяни, когато те се искат да се развиват. И разбира се, въпрос на дефиниране е кои ще производители ще попадат в обсега на малките производители и кои в обсега на големите производители. Важно е държавите членки а, да имат а, свобода при формирането на тези дефиниции. Така че нещата да могат да функционират относно горните прагове на плащанията. Това е въпрос, който се задава многократно. Дискусията по този въпрос за съвета все още не е проведена. Основните понятия трябва да бъдат разяснени. Дали ще използваме като показатели а, площа, а, заетите лица, а, производството или ще се вземе предвид а, един микс от тези три показатели? Според мен е важно като цел да се постави и поощряване на заетостта, да се запази а, жизнеността на земеделското стопанство, да се запази заетостта и работните места в областта на земеделието. Що се отнася до Справедливото разпределение на плащанията в държавите членки, това е един много важен въпрос, който ще доведе до едни много оживени дискусии. Документът на комисията включва в себе си въпрос, свързан с справедливото разпределяне на плащанията, но няма дефиниция все още окончателна. Тя ще подлежи на обсъждане. Относно Лисабонския договор и въпросът включен в него, как в бъдеще ще можем да работим съвместно. Ами как? Като останем в постоянен контакт с председателя на комисията и да поддържаме както формални, така и неформални контакти. Още един въпрос беше зададен, свързан с свиневътството, кризата в този сектор, беше спомената сигурността в сектора и оказване на съдействие на ам, свиневъдите. Унгарското председателство подкрепя въвеждането на тази мрежа, която да предостави сигурност. Та да оказва за, подкрепа при природни бедствия, Трябва да се има предвид в тази насока и особеностите на пазара. Този въпрос ще изиграе голяма роля при дискусиите ни с съвета. Относно групата на високо равнище на съвета, с нея също ще поддържаме контакти и ще се информираме за техните заключения. Предизвикателства за земеделските производители представляват сушите, наводненията и а, други природни бедствия. И по този начин се застрашава продоволствената сигурност. 4 милиарда в момента живеят в света след години броят им ще стане 6 милиарда. И ето защо трябва да се предприемат мерки на световно равнище, така че да се гарантира продоволствената сигурност, защото пред нас стоят трудни периоди, които трябва да превъзмогнем и трябва да гарантираме доставките на едни здравословни храни и продукти. Вече споменах, че заетостта е един много важен аспект, който трябва да бъде взет предвид. И сега преминавам към следващия въпрос, свързан на, с обед с връзките между бюджета и ОСП? Това е един ключов въпрос. Аз съм убеден, че една селскостопанска политика може да бъде успешна само когато е подплатена съответните финансови средства. Само така ще може да функционира тя и ще може да доведе до по-нататъчно развитие на този сектор. Трябва а, да си поставим ясни цели и трябва да сме наясно с средствата, с които разполагаме за аграрната ни политика. Продоволствената сигурност е на първо място сред нашите приоритети, наред с заетостта, с развитието на селските региони, а, с гарантиране на развитието на селските райони и за тази цел, а, за изпълнението на тези цели са необходими финансови средства. И от тук се засягат и бюджетните въпроси, така че тези необходими средства да бъдат предвидени в а, бюджетните прогнози. Аз съм убеден, ще бъде надлежно обсъден, тъй като общата стопанска политика заема важно място в Европейския съюз. Господин Лайен попита какви са нашите цели и а, как, каква е позицията на съвета. Надяваме се, че през март на срещата на съвета ще бъдат прияти заключенията. Следващия въпрос е свързан с реформите в първия стълб. Разбира се, едно председателство трябва да постави съответните приоритети. И какви са нашите приоритети? За да си изготвим приоритетите, ние трябва да се вслушаме в мненията на държавите членки и да ги канализираме. Нашата цел е да водим а, добри преговори и а, да намерим един общ знаменател, чрез който да решим проблемите. Относно проблемите в а, млечния сектор. Млякото и млечните продукти играят голяма, голяма, голяма, голяма роля при формирането на идентичността на всяка една държава членка. Това са доста щекотливи въпроси. И ам, колебанието в цените на тези продукти може да е много вредно. Пакетът а, с мерки, изготвен от комисията от съвета, ако той е достатъчен, тогава няма проблем. Но трябва да изчакаме да видим какво ще ни донесе бъдещето. Не можем да го кажем а, днес. Относно диоксина, това беше следващия въпрос. Вярно е. Животните трябва да бъдат хранени с фуражи, които не са вредни, които са здравословни, които не вредят на здравето на хората. Но искам да кажа, че това не е първият скандал с диоксин. Аз взех участие на Зелената седмица в Берлин и много хора, които се изказаха, засегнаха тази тема. Значи тези, които не са спазили правилата, трябва да бъдат наказани много строго, защото има правила. Но трябва да си извадим една друга полука за бъдещето и тя е следната. Системата, свързана с хуманното отношение към животните функционира много добре и механизмите са на лице, които да гарантират, че ам, заразени местни продукти не стигат до потребителите. Е, комисията също прие ефективни мерки. Господин Дали вчера обяви пакет от мерки, който ще има за цел контролирането на фуражите. И освен това, на вчерашното заседание на съвета беше взето едно е, решение за контролиране на животновътството при домашни условия. Сектора на свиневътството не е регулиран много строго. Неизбежно е да се внасят фуражи но експорта, вноса и износа трябва да бъдат регулирани. И на всеки три години се стига до свръхпроизводство, което води до ам, криза на пазара. Също наблюдаваме в момента отслабване на влиянието на сектора на свиневътството, виждате, че на пазара има големи колебания. На 16 март имаше заседание на на Комитета по селско стопанство. И там стана въпрос за продоволствената сигурност. Стана въпрос за животновътството като цяло и за това, че трябва да се въведе специална мрежа с разпоредби и мерки, които да контролират отглеждането на животни при домашни условия. Важна е темата, свързана с стандартите за качество в държавите членки. Това е една тема, която занимава всички ни. Всички, които присъстват тук, със сигурност са купували продукти от трети държави, които продукти също могат да се продават в Европейския съюз или поне се преработват тук в Европейския съюз има на много строга система за контрол, за контрол на качеството, за контрол при спазване на стандартите. Има обаче някои а, бариери, които ние сме поставили, а, бариери, които трябва да бъдат а, преминати от производителите, за да стигнат до пазара. Това е нашата контролна система. Разпоредбите са свързани с допълнителни разходи, което може да изостри е, конкуренцията на пазара. ние можем да изискваме спазването на тези разпоредби и от а, производителите от трети страни. Това е, може, това е моето убеждение. Тук става въпрос за законодателни процедури, които трябва да бъдат обсъдени. И така, пакета свързан с продоволствената сигурност. Системата за сертифициране, обозначението на страната на происход или въобще обозначението на етикетите, какви трябва да бъдат те. Това са също съществени въпроси, които трябва да бъдат обсъдени. Трябва да се знае откъде е, произхожда този продукт, какви са основните характеристики на региона, от който идва този продукт. Въпросът е свързан с ГМО. Това е една много щекотлива и важна тема. Има различни подходи във връзка с а, разпоредбите. Ние искаме да дадем възможност на държавите членки те да решат а, как а, да подходят към ГМО. Дали да ги допускат до пазара или не, дали да ги произвеждат или не. Това са ам, въпроси, на които трябва да дадем отговор в бъдеще. Мисля, че е по-добре да спра, за да изчакам следващите ви въпроси и да им отговоря. Благодаря. А, благодаря, господин председател на съвета. Наистина бяхте много прецизен във вашите отговори, доста изчерпателен. което може би ще спести някои от въпросите. А сега моля колегите да бъдат кратки във въпросите си, господин Табажди. Благодаря ви. Válaszolható кердиш. Támogatja-e Magyarország azt a javaslatot, hogy 2014 után folytatódjon a moduláció? Ще продължи ли модулирането и след 2014 година? А, иначе ще трябва да прехвърлим средства от втория към първия стълб. Вторият въпрос е малко по-сложен. Е, що се отнася до предоставените помощи от Европейския съюз, как да бъдат организирани нещата, така че да се избегнат допълнителни административни разходи за производителите? Защо фермерите трябва да направят това или онова, те трябва да бъдат мотивирани да защитават околната среда, да опазват и това трябва да се предвиди от комисията. Е, в първия стълб има предвидени е, такива е, средства, но не се прави разлика между отделните фермери, какво да правят, не е посочено и какво е забранено. И смятам тази помощ да бъде прилагана малко по-различно. Благодаря. Сега госпожа Гарсия. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратка. Съгласна съм с това, че някои сектори е, трябва да бъдат обект на по-специални е, грижи. Е, птицевътството, например, или свиневътството. Какво смятате за комисията, която не иска да е, вземе предвид е, предложенията на парламента е, за по отношение на тези стопанства, които искат да адаптират производството си. По отношение на свиневътството, така както е предвидено това в един доклад от 2007 година, какво а, мислите за а, този фураж, който включва животински протеин, животински вълтачени? Следващия оратор. А, благодаря ви, господин председател, благодаря, господин министр. Казахте, че парламента ще е привилегирован събеседник за вас и тук много се говори за ОСП, няма да се връщам на това, но има някои важни според мен въпроси. Бих искал министъра да се ангажира с това да бъдат спазени споразуменията с трети страни. До този момент съвета и комисията избягват сериозните проблеми. Имам предвид Марокко и а, квотите. Е, както и фитосанитарните условия, които са различни в трети страни, доста по-различни от това, което е в Европейския съюз. Бих искал да знам какво вие ще отстоявате и по отношение на е, програмата ПОСАИ за най-отдалечените райони. И е, един класически въпрос, така да се каже, въпроса с бананите. Бих искал да знам дали ще се поеме някакъв ангажимент за закрила на, тази, на този продукт. Не смятате ли, че ще е добре да защитите и този сектор? Благодаря, господин Мато, госпожа Магине. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър. Съвсем кратки коментари относно ОСП. Сегашните резултати е, че 50% само от приходите на нашето съскостопанско общество идват от това, с което ние се хвалим, че е обща съскостопанска политика мога ли да предложа, че съветът всъщност да повиши а, повече влиянието на производителите, докато в момента всъщност като че ли съвета се а, съсредоточава повече върху увеличаване на влиянието на а, дистрибуторите и на веригите хранителни магазини. Мисля, че имаше вече подобни дискусии и думите, които излязоха тук в този контекст, бяха морал и етика. Мисля, че тези две думи трябва да бъдат част от дебата, когато говорим за справедливо разпределение на доходите по хранителната верига. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Първият ми въпрос е свързан с важната тема по търговското споразумение с страните от Меркосур. Стана ясно, че през 2011 година ще бъдат изготвени първите предложения, свързани с ОСП. Какви са приоритетите на унгарското председателство при провеждането на тези преговори? И със сигурност земеделската политика ще заеме основно място в тези преговори. Втория ми въпрос е свързан с генните технологии и свободното им отглеждане. Някои държави членки ще могат да определят сами дали да отглеждат такива култури или не. За, за Австрия това самоопределяне беше обсъдено в съвета. Има едно актуално предложение на комисията. Какво е вашето мнение по въпроса за самоопределянето, свързано с отглеждането на такива култури, навлизането им на европейския пазар и проследяването им в пазарната верига? Ja, danke. Um... Благодаря. Економическата криза остави своите следи в всички държави членки. И преминавам към другия въпрос, свързан с съфинансирането. Ние знаем, че съфинансирането е един много важен инструмент на Европейския съюз, инструмент за контрол. Но а, продължава проблема за това, че финансир... финансирането е един критерий за изключване от възможността за финансиране от Европейския съюз. Как протича съфинансирането на регионално и общинско ниво? Дали това финансиране не може да бъде променено, така че да могат и фундации, и неправителствени организации да поемат, да участват в това финансиране, така че да се допринесе за едно по-добро развитие на селските райони. Grazie, onorevole Morvay. Adesso Яр, e poi Morvay. Благодаря, колегата Яр. Äh, Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр. Кратък въпрос. Е, ние тук всички сме политици и много е лесно да напишем на теория на реформа на ОСП, но трябват средства, трябват пари. А те трябва да дойдат от държавите членки. Какво мислите вие? Ще поискате ли от държавите членки да избира, изберат колко да допринасят а, и дали този, тази, тези средства да бъдат същите като предишния период, за предишния период или нещо ново като сума? Благодаря. Благодаря, господин я, е, колегата Морвей. Благодаря. Господин министър, добре дошъл. А, както на вас, така и на вашите сътрудници тук в нашата комисия. Пожелавам на Унгария успешно председателство на съвета. Но, а, мисля, че ще бъде добре да имаме сътрудничество а, съ, съчетано с приятелство. От края на а, комунизма имаме една историческа възможност нашите да, да имаме една интересна система в централизирана страна. Трябва не просто да понасяме политиката, трябва да дефинираме. Не можем да си мислим, че всичко е съвършено. Трябва да вземем предвид опита на фермерите в Унгария и а, това, което се случи след падането на комунизма. И трябва да обясним ясно, че трябваше да а, променим 100% пазарите ни, за да се възползваме от европейските фондове. Ние произвеждахме различни индустриални суровини, като например захар и сега те изчезнаха. Унгарското председателство трябва да работи плодотворно и е, това ще послужи като модел за всички е, държави, бивши комунистически държави. Унгарското председателство не трябва да бъде само любезно пред парламента, но също така да мисли за фермерите. И ако говоря за сектора на млечните продукти, тези производители трябва да бъдат взети предвид, както и сектора на пчеларството, както на национално ниво, така и на европейско. Не бива само да слушаме хората, трябва и да мислим как да им предложим юридическа защита. Това е специфична ситуация за новите държави членки. Тази защита в юридически план засяга всички тях. Но като че ли те са изоставени на съдбата си спрямо големите дистрибуторски вериги. И искам да попитам как евентуално ще променим системата и сега се връщам на вашите забележки. Казахте, че целта на унгарското председателство е да предложи на населението с безопасни храни. Това означава, че трябва да имаме все пак местна преработка на тези продукти в повечето случаи. Как унгарското председателство вижда тези, този процес, за да се позволят да се позволят да зададат повече възможности на местните производители. Благодаря, господин Скарески. Благодаря, господин председател. Нека да започна, казвайки, че имаме нужда от силна ОСП и че това съвпада до някъде с мотото на председателството, с посланието. И тук се подкрепям казаното от госпожа Магинес трябва да се срамуваме от това, което предлагаме сега на нашите фермери. Трябва да се срамуваме от условията, в които те живеят. Защо се страхуваме да защитим ОСП? Тук в тази зала чувам как всички се опитваме да орежим орежем фондовете на ОСП. Всъщност, за какво сме тук? Да защитаваме или да не защитаваме фермерите? Мисля, че тази комисия е за да, защитаваме. Иначе бихме могли да, а, да отидем да работим в други комисии. Как може да си позволим да говорим за замразяване или урязване на бюджетите? Фермерите работят толкова усилено, толкова усърдно. Това е тежък труд. Така че аз наистина се питам защо те не са тук сега с нас? Може би те щяха да ни кажат каква посока да поемем. Относно наместа на пазарите. Всички са оплашени от наместа в пазара. Но ако няма такава на пазара на зърнените продукти, може би ще имаме ситуация, като в сектора на птицевътството или свиневътството. И едва ли не ще казваме, че е, всичко зависи от климатичните условия, а пък ние не можем да ги предвидим. Толкова много похарчихме за средства за финансовия сектор, да се помага на финансовия сектор. Защо тогава да не помогнем и на ОСП? Благодаря. Мишел Дантен има думата. Господин министр, наистина радваме се, че вашата държава пое председателството на съвета преди Полша. Два въпроса имам, т.е. два свързани с ОСП и другия с двустранните споразумения. Мандата, който беше предоставен за преговорите с Меркосур, е преди присъединяването на вашата страна и други държави от Централна и Източна Европа, възпо... ще се възползвате ли от вашето председателство, за да се преразгледа този мандат, е, така че да отчита реалностите на сегашното замеделие в Европейския съюз, т.е. с 27 държави членки? Това е първият въпрос. Вторият, свързан с ОСП Реформата, осъществена от комисаря, въпреки че той използва същия термин стълб, двата стълба, които той предлага, нямат нищо общо с стълбовете, които познаваме от последните 12 години. Какво смятате за тази промяна, предлагана от комисара? И има също така една тема, която не беше засегната. Само 7% от фермерите днес са по 35 годишна възраст. Какво смятате вие? Трябва ли да се осъществи това подмладяване? Следващия оратор, благодаря господин председател. Сред темите, които бяха разгледани тук, бяха засегнати в рамките на ОСП, е, тъй като времето е ограничено, някои от тях е, не бяха изложени детайлно. Ако променим а, общата насоченост на ОСП, смятате ли, че трябва да се възприеме преходен период или прехода към новата система за подпомагане, каквато и да е тя? Смятате ли, че това трябва да стане веднага, едновременно? Нашия докладчик по реформата, господин Дес, говори за малките предприятия. В Литва 15 хектара се води за малко стопанство, но едва ли това е така всяка една държава. 15 хектара зърнено производство са 30 работни дни. А при други е стопанства, които имат по-значителни насъждения, 250 хектара може би са такова стопанство. Тоест, трябва ли да бъдат отчетени местните различия, защото площа не е достатъчен на критерий, за да се направи разграничение между малки и големи стопанства. Споменахте също така потребността да се намалят промените, колебанията, като си има преди, че само 9% от бюджета за ОСП е свързано с намеси на пазара или въз... възнамерявате да бъдат приложени преки механизми за страховки, например? Благодаря, Джовани. Благодаря, господин председател. но вие не... Господин министр, вие не споменахте новата реформа, която се предвижда да бъде, промен... да бъде въведена след около една година. И е, мислите, че не го направихте, защото просто знаете, че това ще стане при следващото председателство, не е по време на вашето. Искам да попитам какво мислите да направите, а, по този въпрос, тъй като той така иначе ще започне да се проявява и през вашия мандат, през вашето председателство, защото това ще слаби доста и пазара. Благодаря. Дебата беше е, интересен, с много участници. За съжаление, имаме само 12-13 минути за заключенията на министра. Така че, надявам се да, всички да получат отговори. Давам думата на господин министър. Менти ностри депутати. Köszönöm. Благодаря, господин председателю. Разбира се, искам да отговоря на всички въпроси. Но и ако нещо не съм го казал преди това, то има причина за това. Например, може би става дума за тема, която не попада сред приоритетите на унгарското председателство. Ето защо искам да започна с последния въпрос. Въпросът е свързан с отглеждането на кокошки, носачки в клетки. През 2012 година изтича срока. Срока за а, регулиране на големината на тези клетки. Обаче става въпрос за това, че много не са могли да се адаптират към тези промени. 30% е а, техния дял. И така тази, този нерешен проблем води до липса на яйца на пазара. Така че трябва да намерим златната среда и да се прилагат мерки, които да са приемливи за държавите членки, защото тук става въпрос за, ин, за големи инвестиции. Производителите не трябва да бъдат оставени сами, защото за този преходен период от 10 години някои производители нямаха възможност да финансират изграждането на по-добри системи за отглеждане на, на птици, защото а, през, имаше и години на кризи. Трябва да се занимаем с тази тема, според мен, както тук, така и в а, съвета. законодателството все още е в сила, искам да кажа. И така, преминавам към следващия въпрос. Няма много време, но ще се опитам да обобщя нещата. Относно а, модулирането след 2004 година, дали да бъде продължено то. Това е решение, което трябва да бъде взето съвместно. Това е един важен а, въпрос. Имаше дискусия по този въпрос и беше казано, че помощите трябва да бъдат по-целенасочени и те да служат на тези земеделски стопани, които работят активно, така че те да могат да се развиват. Но как ще се а, дефинира тази формулировка активни земеделски стопани? Е, защото има лица, заети в селското стопанство, които е, работят на намалено работно време, на половин ден и така нататък. И друга част от времето са заети в друг сектор, но в крайна сметка част от е, времето си те прекарват в е, земеделието. Има и изследвания, които трябва да определят кой не е активен а, земеделски стопанин, защото има такива земеделски стопани, чието приходи са главно от туризма. А относно сложните а, системи в а, областта на земеделието, а, екологичните стандарти трябва да бъдат спазвани. Трябва да се постави акцент върху тях. Трябва да сме внимателни, когато се занимаваме с щекотливи и чувствителни теми, когато става въпрос за приемане на, на законодателство. Трябва да проявим ам, креативност, така да изготвим тези правила и тези разпоредби, че те да бъдат приемливи за производителите. Трябва да ам, комбинираме различни гледни точки. Европейското земеделие трябва да е едно земеделие, което да е екологично чисто. Много въпроси а, бяха зададени, свързани с а, птицевътството, свиневъд, свиневътството. Сегашната ситуация показа, че трябва да преосмислим помощите, предназначени за тези сектори. Важно е а, тези финансови средства да бъдат а, предоставени но трябва да съблюдаваме тяхното правомерно разходване. Ако говорим а, за тази тема, може да говорим цяла вечер. Комисията води разговори с, с съвета по тази тема и в крайна сметка целта на всички е да се зачитат правата на селските стопани и техните права да не бъдат пренебрегвани. Економическата криза имаше отрицателни последици и върху земеделските стопани. Бяха въведени разпоредби, които трябва да бъдат спазвани, независимо от това дали селските стопани са малки или големи. Законодателят трябва да поеме отговорността и да предложи а, краткосрочни и средносрочни рамкови а, договори. И така, времето ми изтича. Следващата тема, която искам да сегна е съфинансирането. Съфинансирането е част от бъдещето на ОСП. Така че ем, политиките на държави членки трябва да бъдат насочени в тази посока. Трябва да бъдат създадени рамките условия за земеделските стопени, стопани в това число и ситуацията на младите селски стопани. Без младите хора няма да има земеделие в Европа. Преките интервенции на пазара са важни. Обаче трябва да се даде възможност на на младите хора, които сега навлизат в тази професия, да имат възможност да се реализират така, както а, са имали възможност земеделските стопани от поколението преди тях. И така, относно финансирането, откъде дадат парите? От Европейския съюз, от държавите членки? Този въпрос е част от една бъдеща дискусия. Тази дискусия може би няма да се води е, в нашите форуми, но аз искам да ви кажа, че съм изцяло на ваша страна. Е- благодаря. Благодаря, Шандор. Благодаря, господин министр. Много ви благодаря е, за вашата отзивчивост. Убеден съм, че унгарското председателство наистина ще внесе значителен принос. Оставаме в тесен контакт с вас и наистина съм очарован от началото на унгарското председателство. Една почивка от една минута и след това ще продължим с диоксина. Colleghi, l'ultimo punto, the last point, where you go? Please go there. Моля, вземете местата си. Ah, ok. okay. Allora, ultimo punto all'ordine del giorno di oggi riguarda... Последната точка от дневният ни ред относно дюксините с една презентация на благодаря, е, Генерална дирекция Санко за настоящото състояние на нещата. Комисарят Дали обяви в Страсбург е, миналата седмица по време на пленарния дебат, че комисията ще вземе предвид или поне ще е, се постарае да изгради нови мерки, за да няма повторни инциденти за бъдеще. Мисля, че е полезно да говорим тук отново за тази тема. И за това ще дам думата на представителя на комисията, който е, е по-специално е, директор на Генерална дирекция а, е, за здравето. И искам да благодаря и на останалите представители на, ком, на комисията и по-специално на Генерална дирекция селско стопанство, ако имат нещо да допълнят е, след презентацията. Merci beaucoup, monsieur le président. Oui, je vous... Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата, за дадената ни възможност да ви представим ситуацията. Раздадохме ви една малка диаграмка, за да ви обясним набързичко каква е ситуацията в момента. Знаете със сигурност, че има една фирма, която произвежда биодизел и а, даде за изхранването на добитъка над 206 тона от киселинни мазнини. Тези мазнини бяха дадени на 20 завода за добитък в Германия, в лендерите на Германия, тези а, заводи за хранителни продукти, за животни произвеждаха а, храна за, за крави, за прасета, за, пти, за а, кокошки и така нататък. И съответно продуктите бяха доставени по фермите. открихме, че тези храни са заразени, най-вече в... и че заразата се предава в животинските продукти, например месото и млякото. И тази зараза не е свързана с незабавно застрашаване на човешкото здраве. Заразяването е сравнително слабо стойностите на диоксини са по-високи от нормата, но сравнително мал, с малко превишават. Тоест, нивото е много по-низко спрямо това по време на кризата в Ирландия, когато имахме ниво 200 пъти по-високо от нормите, или пък това, което се случи в Белгия през 92 2009, когато имахме над 1000 пъти надвишаване на нормата. При свинското месо имахме 1,5 по-високо ниво спрямо нормата и за яйцата около 3 или 4 пъти. Това означава, че заразяването наистина беше факт, но не представлява непосредствен риск за а, общественото здравеопазване. Разбира се, всяко заразяване и всяко а, количество диоксини над нормата е а, рисково и е нарушение, защото знаете, че диоксина се натрупва в човешкото тяло и не се елиминира. Така че не би трябвало да има а, допълнително натрупване, ежедневно натрупване, чрез консумирането на месо и яйца. Именно за това имаме стрикни норми в Европейския съюз, за да проверяваме дали храните, които се поемат всеки ден от потребителите, има сравнително ниско ниво на диоксин. От друга страна, искам да ви кажа, че Смятаме, че системата за проследяемост, изградена в Европейския съюз, функционира добре и че Германия осведоми чрез системата за ранно предупреждение комисията и комисията осведоми всички държави членки и в момента в който Германия ни уведоми, 27 декември вечерта, имаше непрекъсната информация към държавите членки с ежедневни доклади от страна на Германия, която ни осведомяваше за еволюцията на ситуацията бяхме в постоянен контакт и с трети страни, защото една от грижите ни беше да знаем дали а, продуктите за храна на животните и за хората, а, които са били заразени, са били а, изнесени за трети страни. Доколкото знаем за сега и доколкото и немските ни колеги знаят, не е имало хранителни продукти за животните, фураж за животните, изнесени за трети страни или пък храна за човешка консумация, пак изнесена в тях. При все това някои от нашите партньори а, взеха мерки, предпазни мерки, например Китай или а, Беларус и други страни, като Русия, които поставиха а, условия за контрол и пристъпиха към тестове но без да блокират в носа, както предишните две, за които споменах. Така че сме в постоянно сътрудничество с немските власти, с комисията и с държавите членки, за да може всички да познаят, да знаят добре какви действия сме предприели. Виждате на диаграмата. На 7 юли 2001 2010, предполагам, оратора се обърка, 2011 има 4, 4760 блокирани ферми за животни. Те не могат да предоставят повече продукти, било то мляко, яйца и месо, ако не получат, ако не получат негативен резултат на тестовете. Това е вид предпазна мярка, защото тези ферми са хранили животните си с продукти на заводите, където е открита заразата, дори и тези продукти да не са заразени. Но от друга страна, в Германия беше деблокирана определена брой ферми, 24 януаря 2011 стана първото отблокиране. Тогава бяха отблокирани по-големия брой ферми и останаха само 589, които все още са блокирани и съответно не могат да, да а, произвеждат и да а, представят на пазара за консумация месо, мляко и яйца. Сътрудничахме си с а, германските ни колеги, за да видим какви са причините и защо тези а, тежки, тези силни мазнини всъщност са били, производство на тази компания за биодизел всъщност са били е, заразени. Поне за сега нямаме официален отговор, защото разследването не е приключило. Първата хипотеза е човешка грешка в този завод в Бълзел. Защото този завод а, всъщност получава мазнини трансформирайки и ги а, предава в два, два филиала. От едната страна за техническо производство, например за производство на хартия. И също така а, получават мазнини, които трябва да бъдат а, вкарани в животинската храна. И представете си, в този завод, където се преработват два типа мазнини, се е получила евентуална човешка грешка и е, някой се е объркал с сил, с цистерна и така нататък. Но това беше първата хипотеза. А втората е, че има някаква измама. За сега няма доказателства обаче. Защото тази компания, която се намира в Бъзел, е получила 8 пакета, 8 пратки, които са били, в които поне 4 са били заразени. И поне един, една от тези пратки, заразени пратки, е стигнал до звеното за ам, животновътство, а е трябвало да бъде предназначен за индустриална техническа употреба. И съответно има отворена процедура, но все още нямаме крайни резултати от разследването. И така стигаме до информацията дадена на комисията и комисаря обяви миналата седмица в Страсбург, вчера и на съвета на министрите по земеделието, комисията иска да изгради един пакет от 4 мерки, за да разясни съществуващо вече законодателство и да се избегнат бъдещи проблеми от същия тип. Първата мярка е а, нещо като лицензиране на предприятията, които обработват мазнини и а, киселинни мазнини това е мярка, която надхвърля просто регистрацията на предприятието. Това означава, че един такъв завод, който иска да преработва мазнини, ще получи експертно посещение и а, те ще проверят абсолютно всички а, контроли, мерки, а, цялата система на производство и ще гарантират качеството. Втората мярка е разделение на производствените потоци, които когато едно предприятие обработва мазнини за техническа консумация и за животинска консумация. Това разделение на двете производствени вериги може да, се, може да протече по два начина. Първо, физическо разделение, т.е. да се забрани в един завод да се преработват двата типа мазнини – и ако някой иска да го направи, това трябва да, това значи, че ще има два завода разделени, примерно на 1 км, на 60 км и така нататък. Вторият евентуален вариант е да има две различни системи в един завод, за да се избегнат човешки грешки. Тоест, например, поточни линии с различни диаметри – които да се, да се свързват с а, камион, чийто отвор за пълнене да е специфичен, да отговаря на тази производствена верига. Така както, например, е за резервуарите на колите. Не можете да сложите дизел на кола, която се движи с бензин. И това е втората мярка. Третата подобрение на контрола на диоксин. да има тестове за диоксин в заводите, които преработват мазнините. Било то животински мазнини, такъв беше проблема с белгийската криза, с диоксина или пък растителни мазнини. Та, задължителни контроли, защото сега те са само по избор – и кой, чийто график на осъществяването е ясно познат. И вече в Европейския съюз имаме белгийския модел, който след въпросната криза с диоксините в Белгия изгради такива системи за контрол в заводите преработващи мазнини, но само за животинските мазнини. Е, с система, която а, предвижда всеки всяка пратка от 200 тона да бъде тествана за диоксин, както и за други заразяващи вещества. И е, четвъртата мярка е да, поискат, да се поиска от лабораториите да докладват всички негативни резултати. Не сега всички предприятия, които се осъществяват автоконтрол на продукцията, трябваше да докладват, ако получат отговор за заразена храна. Те са заразена храна. Сега искаме и от лабораториите, т.е. да има двойна система за докладване на националните власти, както от частните компании, които искат да се направи този тест, но също така и от самите лаборатории. Това са четирите мерки, които искаме да осъществим и които обсъждаме в момента с различните индустрии. И ще имаме другия понеделник заседание с представители на тези големи заводи. Надяваме се да успеем да изградим тези мерки в сравнително кратък срок и след това те ще бъдат представени тук. И техните резултати ще бъдат представени в парламента. Смятаме, че тези мерки могат да намалят човешката грешка. Е, това е проблема с разделението или също така да се намалят измамите. Нещо, което е трудно постижимо. Знаете, че е почти невъзможно да се елиминират всички измами. Защото когато се увеличи броя на анализите, хората, които използват тези мъзнини смятаме, че ще а, имат по-малка възможност да осъществяват измами, защото. А, а измамите са много примамливо нещо, защото има печалба от цената. Благодаря. Е, благодаря, благодаря ви. Но нямаме повече време трябва да освободим залата съвсем скоро, така че давам думата само на двама а, оратори. Ще продължим утре сутринта след срещата на координаторите. Така че давам думата на а, двамата на Анелиз Рослинг. Моля ви да бъдете максимално кратки. Благодаря, господин председател, Благодаря и на комисията, че изпратила свой представител. Има много въпроси, които трябва да бъдат разяснени, но ще поставя само малко, малка част от тях. Съвета вчера прие ам, предложението на германския земеделски министр и да се изготви една положителна оценка на състоянието на фуражната индустрия. Земеделските стопани очакват от нас да направим всичко, така че всички 27 държави членки да гарантират високо качество на хранителните продукти. По принцип е така. Обаче в последно време има престъпни а, действия, които трябва да бъдат прекратени. износа реагира много чувствително на такива скандали и Германия стана жертва на това. Проверките а, бяха безпредпятствено извършени, но а, Русия искаше да затвори своите граници, въпреки че резултатите бяха положителни. През това време цените достигнаха дъното, дори и а, бяха подарявани определени продукти. В пленарна зала споменах този въпрос и още веднъж искам да подчертая, че потребителите вече не се чувстват сигурни, то справо. Замеделските стопани претърпяха загуби. Техните стопанства бяха затворени следствие на това криминално престъпление. В момента около 600 от тях все още са затворени и те, разбира се, ще имат големи финансови затруднения и може би ще трябва да затворят стопанствата си. Дискусията а, обхвана въпроси за, за застраховането, но смятам, че нито един застраховател няма да бъде намерен, който да се съгласи да застрахова такава щекотлива тема, такъв щекотлив въпрос. Вредите са много големи. Ще се окаже, може би, че са и по-големи след проверките. Радвам се, че е, комисията засегна много е, точки от плана за действие. Няма да ги повтарям, защото няма време. Искам ясно да заявя, че е, задълженията на частните лаборатории не бяха толкова ясно очертани. Това, което беше констатирано а, като резултат в лабораторията, беше предавано на производителите, но не и на държавата. Интересуваме до кога планира комисията да приложи своите предложения и дали се ам, предвиждат по-строги правила в регламента, свързан с а, производството на фуражи. През последната седмица комисарят в пленарна зала каза, че ще отиде в Германия, за да се запознае с ситуацията на място. Интересуваме какво точно, е, каква точно ще е задача на тази делегация на комисаря. Благодаря man über die Aussagen der Kommission, dass sie sagt, äh, dieser скандал hätte gezeigt, dass das Rückverfolgbarkeit... Благодаря на комисията. Всъщност е, този скандал показа, че системата за проследяемост действа и контролната дейност е, също. Може би трябва да кажем обратното. Питам се дали е, такава система за автоконтрол не трябва да бъде преразгледана, дори да искаме да засилим тази дейност. Но това наистина е много чувствителна тема, както и храната за животни. Въпросът за общо европейско решение Чудя се, защо въпроса с положителния списък, позитивния списък не е, се приема добре. В Германия една фирма фалира И наистина е много полезно според мен да разполагаме с такъв списък. Питам се в бъдеще какво, как ще действат нещата. Ще се провежда тестове, говорите за разделения в различни тръби, тръбопроводи в завода. Много не ми стана ясно. Въпросът е, за мониторинга на диоксина. Колко а, е, тестове са извършени, колко а, е, такива проверки. Те доста скъпо струват. 200 тона се спомена тук, такава цифра. Каква е границата? Господин Данелис. Благодаря, господин председател. Е, за разлика от положените усилия, е, за да бъдем успокоени, е, казвайки, че системата добре действа, миналата седмица от, сама, от самия комисар и днес от представител на комисията чухме, че този път Скандала с диоксина наистина е много сериозен. Тук има различни има разлики спрямо предишните кризи. Първо, това се случва в Германия, известна с дисциплинарността си и добре функциониращата система на контрол. И след като това се случва в Германия, какво можем да си помислим за други държави? Втори елемент в период на економическа криза, когато всеки се стреми да увеличи приходите и да сведе до минимум разходите, още по-ясно се вижда как стои въпроса с системата за контрол и става ясно, че тази система се нуждае от радикални промени. И всички проверки са правилно извършени. Освен това трябва да бъдат последвани от санкции, то сериозни. Резултатите от тази контролна дейност. Защото ако при нарушения се знае какви ще бъдат санкциите, това ще бъде много по-ефективно в бъдеще. Благодаря. Реймерс. Да. Ще бъда съвсем кратка, тъй като не ни остава много време. При престъпления, нарушения и каквито и мерки да се вземат, нищо не може да се направи. Не може ли да се приеме просто едно просто съществимо решение? Някакъв цвят да се постави, някакъв отцветител – за да се знае какво има в храните за е, животни. Господя, госпожа Емерс и след това господин Яр. Госпожа Егле. Благодаря, господин председател. Не съм мислила, че ще преживея още веднъж това в парламента, а още повече, че това пък става и в Германия. Винаги се казва какво ще се предприеме, за да няма подобни фалове, но наистина, каквото и да правим, ако става дума тук за криминални действия, е, трудно можем да противодействаме, но Германия трябва да реагира бързо с много твърди мерки, санкции. И е, за прифалитите също можехме нещо да направим. На второ място не мога да допусна в бъдеще тази индустрия да продължи да си работи по същия начин. Трябва да се намерят ясни правила и това, което предложи комисията е добре, е в правилна посока, но по отношение на безопасността на храните, да, трябва да се проследи цялата верига, а не само това разделение на мазнините, които се използват в, произ... в различните производства. производства. Трябва да се види а, транспорта, а, контейнерите, дали не е замърсен самия контейнер, например. И а, е, ние бяхме забранили животинските мазнини, но наистина трябва в дългосрочен план да се предвидат мерки и да се направи едно уместно и твърдо предложение. Благодаря, господин Яр. Сигариски, you want Krótko. Problem systemu kontroli. My się musimy zastanowić, gdzie jest błąd w systemie kontroli W związku z tym trzeba do, do, przeanalizować przepisy. Трябва да видим как точно функционира тази система за контрол и съответно да не забравяме, че именно фермерите са най-засегнати и следователно трябва да презгледаме системата за контрол на данните в тази област. Господин Агния. А, отново ми давате думата. Добре, благодаря. Не мисля, че има три а, регламента и една директива, която засяга тази област. Е, в е, е, Обединеното кралство ние изградихме три схеми, които всъщност предпазват от подобни проблеми. А, относно измамите, не можете да спрете всички измами. Благодаря. Eh, Извинявам се, пред комисията ние трябва да напуснем залата. Бихте ли изпратили на секретарията а, писмен отговор на въпроса? Но благодаря на всички все пак. Надявам се, че ще се видим утре в 9.30. 9 часа за координаторите. Закривам заседанието.